Uh, Уважаеми колеги, нека да започнем своето заседание. Както решихме вчера, ще започнем с становището на Елизабет Шретер за подкрепата за развитието на селските райони с, чрез фонда за земеделие и развитие на селските райони. Заповядайте. Няма много колеги в залата, но тези, които са тук, добре познават основната насока на моя доклад. Той е част от пакета, по който гласувахме вчера – защото това е първият път, в който обединяваме фондовете под една шапка. И в тази група влиза и фонда за... влизат и средствата за развитие на селските райони. Мисля, че това е много добра новина и именно за това смятам, че В този доклад трябва да подчертаем значението на елемента на селските райони и е да се погрижим подкрепата за тяхното развитие да намери своето добро място по тази обща шапка. Предлагаме някои изменения към текста на комисията, които са по-скоро финна настройка. Иначе като цяло текстът на комисията върви в правилна посока и настоява да се съсредоточат усилията към постигането на целите от стратегия Европа 2020 година. Вземат се предвид и особеностите на общата сълскостопанска политика и е много важно да намерим точката на равновесие между двата пакета. А на практика развитието на селските райони е между тези два пакета. От една страна трябва да има приспособяване към общите разпоредби, от друга страна има тясна връзка с общата сълскостопанска политика. Развитието на селските райони трябва да върви добре, не трябва да се поставят пречки пред него. От шесте е предложени инструмента, четири са много тясно свързани с сълскостопанската политика. Така че може да се каже, че тук е, разделението е 50-50. От една страна се предлагат инструменти, свързани с регионалното развитие, от друга такива, свързани с селското стопанство. Има и друг елемент, който е само изключително за развитие на селските райони, без да обвързан с стопанската дейност в земеделието. Така че е много важно да има хармония между различните мерки. Всичко това е много важно за нас в тази комисия. Необходими са ни трите категории региони. Необлагодетелствените райони, преходните райони и по-добре развитите райони. Това обаче не се отразява достатъчно добре в инструмента за развитие на селските райони, въпреки множеството настоявания за това. Сложността идва от различието в процентите за съфинансиране. Тези различия създават много големи затруднения и е трудно да се напасват мерките. При селското стопанство процентите за съфинансиране не се изчисляват възоснова на региона, а възоснова на начина по който е организирана стопанската дейност в конкретното селско стопанство. Но намерих едно решение на този въпрос, с което надявам се колегите ще се съгласят. Настоявам за преходните райони да има същите проценти на съфинансиране, като тези по мерките за регионално развитие, защото иначе наистина няма яснота за съфинансирането. Предлагам това като вариант – защото, както казах, има шест основни точки, от които само по една има сериозни процент, е, проблеми, свързани с тези проценти, и в още една има някои проблеми. От там нататък е, има възможности да се вземат различните особености на фермите предвид, включително дали се намират плодородна, равнинна зона, в планински район и така нататък. И намерих и тук едно решение. От преходните райони се казва, не искаме адаптирани проценти, защото а, така ще трябва да се работи само по няколко а, процента. Предпочитаме, а, казват а, представителите на тези райони, да имаме множество по-малки проекти. В други райони обаче се предпочита да има по-малък брой, по-големи проекти. И тук идва разликата – районите, в които се провеждат по-малък, по-голям брой по-малки проекти, предлагат по-добро разпределение на средствата. Мисля, че за колегите от ТНП това е едно възможно решение. Има държави членки обаче, които не са съгласни, защото предпочитат да има по-скоро голям брой малки проекти, а не обратното. И тогава ще се работи на националната ставка за съфинансиране. Предлага се да се ползва и метода на лидерството, член 28 от членове 28 до 31 са взети предвид. Моята задача беше да адаптирам всичко това. Това са основните елементи. Защо се занимаваме с лидерския метод? Програмата Лидер е от развитието на селските райони. Вече 20 години действа тази програма и за това сме я включили и тук. Тя може да е добра за инициативи в областта на заетостта. Може да работи добре и в градските райони. Има един малък проблем на пръв поглед в регламента, който може да стане голям – Става дума за определението на селските райони. Някои колеги настояват, че такова определение не е необходимо, но аз настоявам да има определение. Всички казват, ясно е, че фонда за селските райони ще се използва за селски райони. Добре, ма какво точно се разбира по това? Ясно е, че има граници между селските и градските райони, които с лекота могат да се прекосяват, но ако имаме дефиниция, не трябва да забравяме, че селските стопани често продават продуктите си в града и може да им се наложи да минават през друго министерство, за да го правят. Затова моето предложение е следното – в дефинициите да се включи въпроса за функционалните зони и за връзката град-село. За мен това са основните въпроси. Само така ще се разрешат несъвпаденията между двете политики и ще заработи програмата. ИПП е пан Чеслав Шикерски.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 Stąd rozwiązanie ułatwiające wykorzystanie на... на селските райони. А, много са дейностите, които трябва да извършваме, са също временно разполагаме с малко средства. Ако можем да се възползваме от средствата по други фондове, това ще бъде е, много целесообразно и полезно като примерно средства от социалния фонд или фонда за развитие на селските райони. Нека не забравяме също така, че втория стълб е много по-всеобхватен в новите държави членки, които имат други исторически традиции и между, между Междувременно сме приели много нови мерки за озеленяване на економиката. Тези държави членки също трябва да предлагат тези е, мерки, така че на практика има много, много различия между различните държави членки. За това системата трябва да бъде колкото се може по-прозрачна и по-гъвкава, било то за попълване на формулярите, на е, било то при е, до, достъпа до средства. Просто нещата трябва да бъдат колкото се може по упростени, за да може а, а, бенефициентите да се възползват от а, тези средства. Но а, когато става дума за, друг, за средства по другите фондове, понякога цялата процедура е много по-осложнена, е, така че аз подкрепям предложенията, за да може да се избегнат съответните трудности. Аз съм съгласен, че е, би трябвало да се изработват проекти, които да се финансират със средства от различните фондове, включително и по, от фонда за развитие на селските райони в сега по Съществуват а, е, съответните органи местни, и местни групи, групи, които да могат да управляват е, тези регионални е, проекти или проекти за съществуват и правила по силата на член 45 и тези правила обаче трябва да бъдат а, тълкувани по, по силата и на местните, на местните регламенти и на общия финансов регламент. Е, има известни, известна неяснота относно правилата за управление на проектите по лидер, е, що се отнася до разпределението на правомощията на компетенциите между различните органи. Същевременно, времено е необходимо да имаме е необходимо да имаме едни координирани мерки и еднакви правила за управление на различните фондове, с, чрез които ще се е, финансират проектите Лидер. Не трябва да забравяме също така, че трябва да подкрепяме групите, които управляват и прилагат, изпълняват тези проекти по места. Има и тук, тук изменения относно процентите на е, финансиране, относно 10%, които според мен трябва да бъдат прехвърляни за проектите лидер, а 40% трябва да се отделят за мерки, за еко, екологосообразни мерки. Тоест половината половината, половината средства всъщност ще се насочват към а, два аспекта или два компонента на програмата. И аз намирам, че това не е, е не е целесообразно, защото имаме много, много, много други а, е, области и компоненти, които трябва да финансираме. Също 50% повтарям от а, е, средствата отиват а, за два компонента. Аз мисля, че е, е, изменение 46-то не, е, не е целесообразно. Според, според мен е просто е, средствата и, и разпределението на средствата трябва да бъде е, да съобразено с, с спецификите на проекта и спецификите на региона. В сегашния програмен период са предвидени 5%, а за следващия 2,5%. Е, колкото и да е странно, много държави членки дори не могат да освоят и тези, и тези средства. Колкото до дефинициите, струва ми се, че дефинициите е, повече объркват нещата, отколкото ги изясняват. А, 16, 20, 21, 25 са са изменения, които се отнасят точно за връзките между а, проектите за селски региони и факта, че а, има а, част от дейностите се изпълняват в градска среда. Доколкото разбирам, никой друг не иска да вземе думата. А, имаме. А след това ще изслушаме и мнението на комисията по въпроса. А, благодаря, госпожо председател. Аз а, цена а, извършеният от а, докладчика труд по този сложен въпрос. Искам да направя няколко коментара по някои от а, компонентите. Първо, а, има желание да се е, изработи дефиниция на е, селските райони или на, на селската среда. Много е, много е трудно на европейско е, равнище да се даде една точна дефиниция на селски район или на селска среда, тъй като е, разликите са огромни между различните държави членки. Същото въжи на практика и за градска среда. Не? Аз обаче смятам, че селски район а, или селска среда е трябва, трябва да се счита един район, една зона, която да дава да предоставя достатъчни възможности за един по-качествен начин на живот на своите граждани. Но необходимо е, струва ми се, че нямаме достатъчно средства за финансиране на а, тези проекти и с намаляване на средствата нещата няма да се, няма да се подобрат. 25% от средствата с, с управление на проектите. Аз мисля, че трябва да запазиме този обем. Колкото до самите проекти, проектите трябва да се изпълняват от местните групи както е казал и, казала докладчицата, като се изработват и отделни специфични регионални планове, които да улесняват управлението и осъществяването на проекти. Благодаря. А сега бих помолил директора на DG селски райони от комисията да вземе думата. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Първо бих искал да благодаря от името на комисията на докладчика за огромната работа, която е свършила и за това отлично проекто становище. Комисията счита, че документа наистина отразява всички от тези предизвикателства, пред които са е, изправени е, селските райони в момента и приема основните е, предложения на комисията. Има внесени много изменения. Аз искам да се спра на някой от тях. Първо по лидър. Аз споделям вашия анализ че лидер е един от основните инструменти на Европейския съюз за е, насърчаване на е, управлението на проектите отдолу нагоре, от основата към върха. Същевременно се радвам, че ви отчитате е, приноса на лидер за това, че е, Европейския съюз просто став, е, е, е много по видим и по този начин много по познат на гражданите. Е, вие предлагате мерки, е, изменения за не, по за приемане на мерки за управление отдолу нагоре, за усъвършенстване на местните стратегии. Бих искал също така да подчертая, че е, е, фонда ФЕДЕР е за развитие на селските райони изисква 5% от средствата да се разходват за проекти по лидер. Като имаме предвид разликите между държавите членки за освояване на средствата по лидер, това е, според мен, е разумно. Аз мисля, че вместо да се увеличават средствата по ФЕД по лидер за до 10%, не е необходимо, а това може да става на доброволна основа за държавите членки, които желаят и които същевременно съфинансирането трябва да се увеличи до 80%. Комисията изцяло споделя мнението на докладчика за отчитане на опита и прилагането му към следващите периоди. Същевременно с, с цел а, а, новите предизвикателства. Мерките трябва да бъдат наистина приспособени към специфичните условия на отделните групи. Сега нека да кажа няколко думи за екологосообразните мерки и мерките свързани с борбата с промените на, на, промените на климата. Вашата комисия обръща много голямо внимание на всички мерки, свързани с екологическото равновесие и борбата с промените в климата. 40% от средствата, според предложението, трябва да бъдат насочени към тези мерки, а, за разлика от пър, първоначал, първоначалните 20, предложени 25%. Комисията обаче смята, че това не трябва да бъде задължително, тъй като а, много от мерките са включени в, а, програмите, в стратегическите програми и е, финансирането трябва е, да бъде по-скоро насочено към е, резултатност. 25% са всъщност предпазна, предпазна, предпазна мярка. и договореността трябва да става между комисията и държавите членки, а да няма е, предварително обвързващи е, правила. А сега няколко думи за 10% е, от Фонда за развитие на селските райони по 6 приоритета. Аз смятам, че средствата по този фонд трябва да бъдат насочени първо към анализ на обстоятелствата и на целите по държава, държава членка по държава членка и след това да бъдат отпускани е, по, по целесообразност, вместо да има е, предварително договорени е, твърди суми. Също така отбелязах, че вие предлагате някои промени в целите и приоритетите на бъдещото финансиране. Като цяло, комисията смята, че вашите е, промени като че ли намаляват обхвата на проекта Колкото до връзките между развитието на селските и градските райони, ние ще, ще отделиме огромно внимание на това, на този проект, на, на, този, на това предложение по проектите, включени в Лидер. Колкото до насърчаване на предприемачеството, комисията е, изцяло споделя вашето мнение за, за е, вниманието, което трябва да се отдели и мерките, които трябва да бъдат предприяти за насърчаване на предприемачеството, но смятаме, че големите предприятия не трябва да бъдат изключени от проектите и плановете, особено, що се отнася до трансфер на ноу-хау и споделяне на най-добрите практики. Вие споменавате също също проблема свързан с, с финансирането на преходните региони. В момента се водат преговори по многогодишната финансова рамка и заключението от тези преговори ще залегнат в предложението. Надявам се. че бях достатъчно ясен и искам да ви уверя, че комисията е, благодаря и за вашия ценен принос и се надява, че за в бъдеще нашето сътрудничество ще бъде много а, е, тясно. Елизабет, искате ли да кажете няколко думи съвсем накратко? <laughs> Ich will drei Sachen sagen. Einmal Три неща бих искал да ви кажа. Existierende Liedergruppen anerkannt werden, aber natürlich е, Лидерските водещите групи са признати, но проектите им трябва да бъдат преразгледани преди вливането на нови средства. Съгласни сме с това. Аз не искам да се постигне е, автоматично признаване, но също така ще взема предвид новите идеи. И след като тази формулировка се ползва 20 години, можем да продължим да я използваме успешно. Що се отнася до природния ресурс, Комисията по околна среда е компетентна по този въпрос. Регионите, които са в преход, доколкото разбирам, моето предложение е доста труден въпрос за комисията. Надявам се парламентарната комисия да ме подкрепи. Председателката, благодаря. Приключихме с тази точка от дневния ред. Сега е, ви припомням, че до 16 юли на обяд е, е крайния срок за внасяне на измененията. Сега нека да преминем към следващата точка от дневния ред, драги колеги, но трябва да проявим гъвкавост, е, защото Маркос трябва да отиде да гласува. Колко души ще се изкажат? по механизма, европейския механизъм, включително и докладчиците в сянка. Четири uh, so Четирима души. Тогава да, трябва да отложим а, този доклад, обсъждането му. 11 без 15, така ли?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 Т.е. трябва да прекратим цялото заседание. Да, благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. За съжаление, ще трябва да ви напусна, за да отида в Комисията по промишленост. Там съм докладчик в Сянка. Вчера гласувахме регламент за структурните фондове е, компромисно е, предложение 15, 44 член. Постарахме се е, да установим по-добро функциониране, но гласуването като че ли малко осложни нещата. Имахме предварителни споразумения, но смятам, че това беше грешка. Имаше работни групи между няколко комисии, транспортна, за регионално развитие, но в момента нещата не стоят така логично. Ще ви посоча пете съществени точки. На първо място ние сме за а, този механизъм за свързане на Европа. Става дума за свързване на големи региони в Европа. На второ място, държавите членки, които желаят да се включат в този механизъм, трябва да бъдат изключени от тази пределна стойност 2,5% от БВП, защото не могат да се санкционират държавите членки, след като комисията държи в ръцете си целият механизъм и финансирането му. На трето място трябва да се съсредоточи механизма в пограничните райони, да се намерят прецизни правила, условия за предоставяне на приоритет именно на тези региони. И накрая този механизъм при финансов и излишък, да могат да се пренасочат средствата. Това бих предложил аз, особено за тези от държавите, които се намират в много трудна финансова ситуация. Трябва да се помоли комисията да каже има ли подобни възможности. Така или иначе е направено изменение в този смисъл. За съжаление трябва да ви напусна. В 11 без 15 може би ще можем да се върнем на този въпрос. Председателството просто трябва да посочи каква. Нямате ли още пет минути е, да ни отделите? Пет минути имате ли? Може тогава да изслушаме някой желаеш да се изкаже. Един от докладчиците в сянка. А, всъщност в 11 без 15 ще довършим а, дискусията. дебату с колеги. Трябва да призная, че бих предпочел да проведем една подробна дискусия с колегите, за да може всички да отговорят. В такъв случай отлагаме работата по тази точка за 10.45. Разбирам, че Евгений идва тук, за да замести моята клева, така че преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за финансовите инструменти за малките и средни предприятия. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Нашият колега Клева. Колегата Клева ме помоли да изразя пред вас неговите а, неговото голямо съжаление, че няма как да представи тази точка тук, тъй като има сериозни политически ангажименти в, родната си страна Словения. Говорихме за използването на финансовите инструменти в а, многогодишната финансова рамка и а, понеже и, стана ясно, че те трябва да играят голямо значение. Господин Клева изготви едно становище, което е свързано по-конкретно с финансовите инструменти за малките и средни предприятия, които са, са финансирани по Европейския фонд за регионално развитие. Основните заключения от доклад на аудиторите от миналия април – бе, че ефективността на средствата по Европейския фонд за регионално развитие се сблъсква с проблеми, свързани с регулаторната рамка. В своето проекто становище докладчика се занимава с тези заключения и уточнява, че тази ситуация е посочена и от Европейската комисия в глава 4 от е, предложението за общи разпоредби за европейските фондове. Споменава се и призива на комисията по регионални въпроси за упростяване. Приветства констатациите, препоръките на Сметната палака относно оценката на дефинита и казва, че за следващия програмен период тази оценка вече трябва да има задължителен характер по формата на предварителна оценка. Подкрепа препоръките на съда за въвеждане на системи за оценки, които да са специфично свързани с конкретните финансови инструменти, но според госпожа Клева там, където Сметната палата настоява да се използват средни стойности, трябва да се има предвид, че като цяло това става... Тук се финансират проекти в регионални в региони, извинете, с економически трудности. Това означава, че инструментите нямат за цел само да доведат до краткосрочни ползи, но и до високи социо-економически ползи. Госпожа Клева подчертава, че един такъв аудиторски доклад би бил много полезен на края на законодателния период 2007-2013 и очаква да си сътрудничи добре с докладчиците в сянка по тази тема. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Давам думата за коментари. Ламбер Ван Рай е заявил желание. Ако някой друг иска да се изкаже, също има възможност. Колко а, минути имам, госпожо председател? Колкото искате. Ако не сте напълно изтощен от вчерашното гласуване, можете да говорите и до 10 и 30. И така, по това становище мисля, че е много важно да се каже, че преди да преминем към новия период, е, новите регламенти, е, тези неща трябва да се разяснят. Много се радваме, че новият финансов регламент се занимава с тези инструменти. Приема се, че тези инструменти, които създават възможност да се дадат гаранции и ако мога така да кажа, за малките и средни предприятия да се предоставят средства на този етап, когато банките не се включват, това е най-важното тук. Не става дума за предприемачество от страна на банките, А, въобще, ако едно малко и средно, или средно предприятие отиде в а, една банка да поиска средства, банката ще каже, добре, но след две години трябва да докажете, трябва да докажете, че до две години ще имате печалби. А, именно за това трябва да се работи малко по-находчиво, тъй като банките не работят находчиво и трябва да се потърси равновесие. Това става чрез финансовия регламент. За мен това си е благословие. Прекрасно е това, че вместо да продължаваме с дебатите, продължаваме нататък с нови инструменти. В нашата комисия трябва да можем да се развиваме в посоката на тези нови финансови инструменти. трябва да има по-малко ограничения. Всяка страна трябва да може да ползва тези нови финансови инструменти. Всяка държава може да използва средствата по Джесика или по други програми и да ги включи в този нов финансов инструмент – Някои страни използват инструмента за споделяне на риска повече, други по-малко. И е важно да подчертаем колко важно е малките и средни предприятия да имат възможност да участват в тези инструменти, които могат да се използват в техните страни, но не е задължително да се използват. Така че това е много важен момент, който трябва да бъде подчертан при преговорите в съвета. Да се подчертае, че държавите членки трябва да използват тези възможности. Хубавото нещо тук е, обаче е, че ефекта на лоста при тези нови финансови инструменти може да е много по-висок. Традицион... Много по-висок, отколкото традиционното субсидиране при всички положения. Европейският парламент в няколко свои резолюции подчерта значението на малките и средни предприятия, на новосъздадените фирми и така нататък. Така че тук не провеждаме агитация, просто настояваме за едно по-качествено управление на ниво а, държави членки и на ниво региони, за да може да се използва този инструмент. И както често казваме по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, тук става дума за комбинация от фирми, по-големи фирми в региона, които могат да си сътрудничат с по-малки фирми. И Точно за това вчера гласувахме за това по-големите фирми да не бъдат изключени от веригата за иновации. Защото много често, когато малки и средни фирми разработват новаторски решения, е, те получават някаква подкрепа от големи фирми. Така че нека първо да подчертая значението на този инструмент, да подчертая целите за малките и средни предприятия в бъдещите програми и да подчертая резултатите. Смятам, че можем да управляваме средствата по такъв начин, че да не се окаже, че всяка година в Комисията по бюджетен контрол се установяват много проблеми. Благодаря, Ламбърт. Мисля, че ти успя да използваш времето си за изказване за следващите три заседания. Заповядайте. Благодаря. Тъй като господин Ван Нистелрой все пак не използва цялото време, ще се включи я за няколко минути. Вярно е, че е много важно какво правят държавите членки с инструментите и какво не правят. Моят опит е, в моя регион показва точно това. Преди 10 години се опитахме да, е, опитахме да създадем револвиращ фонд и 4-5 години е, се борихме, борихме с правителството, докато се установи какво е правомерно и какво не най-сетне фондът заработи и всички виждат ползата от него. Така че в този момент, когато банковата система е в общи линии в срив, е, трябва да създадем нови инструменти на местно и регионално равнище. Ето, например, в моя район има много туризъм. Много Е, хора биха могли да се възползват, ако частни средства отидат в подобен фонд. Благодаря. Ако никой друг не иска думата, може би е добре да дам думата на е, началник отдела за финансовите инструменти от името на комисията. Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател, че ми давате думата от името на комисията. Нека да благодарим на докладчика за подробната и отлична според нас работа по проекто становището. Както бе споменато от първият оратор, действително много важно е законодателните предложения да са такива, че да предлагат мерки за разрешаване на, кри... на точките, по които Сметната палата има критики, да има яснота и простота по използването на финансовите инструменти, да има предварителни оценки и по-добро отчитане. И тук е много важна работата на съзаконодателите по този законодателен пакет. Приветстваме проекта становището с предложението за проекта доклада и по-конкретно въпроса за ефекта на лоста. Съгласни сме, че въпроса за определението и изискванията по отношение на ефекта на лоста в кохезионната политика трябва да вземат предвид конкретните цели на политиката, бенефициентите и споделеното управление. Според нас това е въпрос, който е добре, че е включен в проекта становището, защото а, не може да се изисква непременно от държавите членки задължително да използват дадени програми. времено не трябва да се взема предвид националния а, принос, трябва да се взема предвид и по-скоро дела от Европейски фонд за регионално развитие. Смятаме, че 2016 година е добър момент за оценка на въздействието на тези инструменти, защото тогава те ще са се задействали достатъчно добре как можем да представим комисията, на позицията на комисията на Мойца? Можете ли да изпратите становището си в писмен вид? Може би това е най-добре. 16 юли е крайният срок за подаване на изменения в 12 часа. И сега преминаваме към точка 18 от дневния ред – доклада на Андрей Ковачев. или по-скоро проекта становището по междинния доклад за целите, свързани с многогодишната финансова рамка. Андрей, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Това е становище по междинния доклад ще има и по-нататъчен доклад. Дебата по многогодишната финансова рамка започна преди година в една среда на финансова криза. А, ние разгледахме предложението на комисията за многогодишната финансова рамка и, и смятаме, че средствата за финансиране на Лисабонската на стратегията Европа 2020 не са достатъчни, особено предвид кризата. От друга страна се изискват съкрещения в бюджета, но, това е, но ние на, на практика трябва да се опитаме да постигнем точно обратното. Необходим е бюджет, който да а, създаде достатъчно условия за устойчиво развитие и а, сигурност на нашите а, граждани, за насърчаване на заетостта и развитието на регионите. Кохезионната политика трябва да се основава на принципа на солидарност и това да става в, цял, в целия Европейски съюз без разлика по региони. адеква, адекватното определяне на целите и адекватното освояване на средствата ще осигури е, правилно, целесообразно и е, добро участие в единния пазар. Аз е, предлагам да имаме една много силна позиция в преговорите с съвета. В момента преговорите не влизат в решителна фаза. Е, и благодаря и на колегата Гарига. Аз основах моя доклад също така на резолюцията от месец юни, както и резолюцията за собствените ресурси, които приехме тази година. В проекто становището, предоставено на 22 юни, аз предлагам 386 76 милиона за кухезенната политика. И смятам, че това трябва да бъде в основата на нашата позиция в преглед. Миналата седмица комисаря Левандовски суп, суп, суп, суп, ще, а, нови, новите цифри след а, а, като се взима предвид бъдещото присъединяване на Харватия и различните а, като целия, цялата сума ще бъде 379 милиарда и 243 милиарда. Тоест, Аз вчера се опитах три пъти да прочита това предложение, но не го разбрах. И просто не разбирам от една страна има разширяване към, а, с една нова дър, държава, взимат се предвид а, някои други а, е, специф, специфични условия и в и накрая се съкръщават средствата за кохезионната политика с няколко милиарда. Така че трябва да договорим и да наистина сериозно да обсъдиме тези цифри ние сме а, готови да защитаваме на обща позиция, защото нашите съграждани искат една реформирана кохезионна политика, която да постига конкретни резултати, като нещата бъдат съвсем прозрачни и за бенефициентите и е, заместните органи на властта, които ще е, прилагат е, проектите, а това е и наша цел. Приори... Приоритетите обаче не могат да бъдат постигнати, ако няма необходимото финансиране. И И аз предлагам ние да не отстъпваме от нашата позиция и да не се съгласяваме с тези съкрещения 5, от 5 милиарда. Бих искал да чуя какво мислят колегите по въпроса, ние сме обсъждали нещата и с докладчиците в сянка, но те също могат да представят своята позиция, така че чакам да чуя какво имате да кажете. Само пред, преди да дам думата на докладчиците в сянка и на представителя на, на, координат, на докладчика в сянка на социалистите, искам да ви кажа по цифрите, че най-вероятно комисията ще реагира, но проблема е следно. Сумата в многогодишната финансова рамка зависи от предвижданията под прогнозите и при всички случаи сумите са се увеличили с 8 милиарда предвид бъдещото присъединяване на Република Харватия. Значи 5 5 е, милиарда е, повече заради Харватия и 5 милиарда по-малко заради е, необходимостта от съкрещение. Така че на, на, на, на практика става 376. Така че на практика става дума за 40 милиарда. 40 милиарда по-малко. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Искам да благодаря на докладчика е, за е, това становище. Това наистина е една отлична база за бъдещата ни работа при изготвяне на междинния доклад за многогодишната финансова рамка 2014-2020 година. Разбирам какви са ограниченията, бюджетните ограничения на държавите членки и наистина стратегически инструмент е европейския дългосрочен бюджет и за конкурентоспособността и за създаване на работни места в цяла Европа. Що се отнася до политиката на сближаване, посланието е съвсем ясно. Това е единствената европейска политика за развитие, така че всички региони в Европа трябва да имат достъп до нея. Политиката на сближаване е най-добрият отговор на кризата. Също така е, е, ясно е посочено в доклада и в е, това, което през юни се прие в комисия Шуре, предложенията на комисията не са според нас истинска политика за развитие. Ако искаме сближаване, трябва ни политика за развитие и за растеж. И ако искаме окончателно решение на кризата, трябва да разполагаме със средства за това. За политиката на сближаване трябва да разполага тази политика с адекватно равнище на финансиране. Тези милиарди, които се предлагат от комисията за периода 2014-2020 година, не са предназначени само за тази политика. 436 са за това, а другите 40 милиарда са за свързване на Европа. Трябва да се запази сегашното равнище на бюджета с целенасочена политика на сближаване, така че да постигнем по-добри резултати. За това ще внеса в този дух изменения така че ясно да бъде нашето послание, отправено към комисията и съвета. Що се отнася до международната финансов... Е, многогодишната финансова рамка 2014-2020 година. Благодаря ви много. Нека да дам... Е, други докладчици. Франсуа, искате ли думата? Ламбер Ван Нистър. Благодаря много. Искам да подкрепя това становище. Ние вече сме го обсъждали и то не е ново. Обаче не знам на къде сме тръгнали. Каква е нашата цел? Резолюцията по ме... многодишна финансова рамка беше доста обща. Нищо особено не се промени. Какво правим от тук нататък? когато работим с председателя. Въобще кога в пленарна зала влиза този междинен доклад? Кога ще гласуваме по всичко това? Всички ние в момента се слушаме едни други, обаче е, не знам какво точно правим. И така, може ли някой да ми обясни? Вчера гласуването си създадохме първия мандат. Въобще правим разни неща, които ни помагат да сме ефективни с средствата, които искаме за следващия период, доклада Гарига и прочие. И, както казахме пред, съвсем наскоро, създаваме нови инструменти. Вече не се работи само с субсидиране, създаваме ефекта на левериджа. Е, така че е, тук е, може да се каже, че имаме една осъвременена кохезионна политика и по отношение на целите, и по отношение на интегрирания си подход, и по отношение на модернизирането, така че сме готови. И както каза господин Ковачев току-що, Готови сме да приложим нещата на практика. Моят въпрос е следният. През септември ли ще влезе въпроса в пленарна зала? До 1 септември ли трябва да са готови всички комисии? Така че да изготвим интегриран документ през октомври. При гласуването каква е процедурата? Защото не ми е много ясно. Благодаря. Кой друг иска думата по това становище? Съвсем накратко, доколкото знам, междинният доклад ще бъде гласуван. Чакайте да погледна. през октомври изглежда. Мисля, че няма промени. В пленарна зала става дума. Ама как ще го подготвим? Междинните доклади не падат от небето. Трябва да се приготвят. Ние сме готови. Няма нужда пет пъти да го посъждаме. За този доклад ли говорите? Доколкото съм наясна с процедурата, всички комисии, които участват в бюджетната процедура работят, така както и Андрей работи тук, по становища, които ще бъдат представени на Комисията по бюджета, където най-вероятно гласуването ще се проведе през септември. Поне съгласно информацията, която ни даде бюджетната комисия и след това през октомври се стига до пленарна зала. И така нашето становище не отива на, в пленарна зала отива към междинния доклад, който се бе поръчен господин Ламасури, и ще бъде изготвен от бюджетната комисия. Датите са определени и ще трябва да се гласува през септември. Въобще това е нормалната процедура за стигане до пленарна зала през бюджетната комисия. Но междувременно, нека да ви кажа, че ще има още едно важно събитие. Министр Мавроян каза, че на 30 на 1 или 2 август ще има съвет по а, общи въпроси, а, където ще бъдат поканени представители на парламента и ще има а, възможност да се включат нови елементи Но на този етап не можем нищо да кажем за позицията на парламента. Мисля, че междинният доклад трябва да е доклад, който да спазва договора, т.е. в него да се уточняват конкретни суми, защото точно това е необходимо за многогодишната финансова рамка регламентът се е, обнови и за нас най-важното в проекта регламента са сумите, както и макроекономическите условия, обвързани не само с кохизионната политика, но и с е, регионалното развитие, селските райони, риболова. И така, Нашето становище изглежда доста скромно, просто уточнява една цифра. Но тук нататък в политическите групи ще се обсъди дали е необходимо да се добави нещо към това становище и по-конкретно дали е необходимо да се разширят малко нещата в становището като съдържание, да не е просто една цифра, но едно предупреждение тук – не е добре като коментари да прилагаме онова, което съветът е включил в така наречената преговорна котия, защото това означава да се предадем преди да сме започнали борбата. Констанца. Мисля, че е, трябва да се извиня, че е, влязох с известно закъснение и изчетох становището на господин Ковачев. Доколкото разбрах, по, да, това становище е основано на предложението на комисията, но трябва да бъде обвързано и с е, доклада Гарига, според мене. Нещо не съм ли разбрала или какво? Променили ли сте позицията? Позицията на комисията е в доклада Гарига, но, както казваме, тук има една пределна линия, под която не можем да се съгласим да се пада. И е, при преговорите не можем да допуснем държавите членки да падат под предложеното от комисията. Но, разбира се, позицията на парламента се уточнява в доклада Гарига и е, в становището това е посочено. И в крайна сметка е ясно, че трябва да се уточни е, тази пределна граница, под която не може да се пада. Имате ли други коментари? Мисля, че няма много време за подаване на изменения, но все пак е добре да използваме тези няколко дена, днес, утре и в понеделник за да обмислим в рамките на политическите групи какво а, искаме да добавим към това становище, защото то е важно. Тук в документите си намираме едно потвърждение, че през октомври в Страсбург ще се гласува по този междинен доклад. Октомври. They confirmed it So if no other... Ако няма други коментари, комисията не. Комисията иска ли да вземе думата? Може би някой от комисията да ни каже къде, до къде сме стигнали. Commission just made a technical adjustment in this new uh, draft regulation. Дали е в едно А и в едно Б. И там са, там са включени. Кажете ни какви са какви са цифрите, свързани с проистичащи от присъединяването на Хрватия. И има нещо предвидено и за обединяването на двете части на, на Кипър. Мисля, че... Но и, и в крайна сметка цифрите са променени предвид новите прогнози, които са направени. Но мисля, че не точно това трябва да коментираме. За нас е важно да имаме а, като цяло цифрите. Но комисията може би ще каже няколко думи по въпроса. Само да помолим да ни извините, защото нямаш как да присъстваме, но писменно с най-голямо удоволствие ще отговорим на всички въпроси. No, no така, няма коментари от комисията. Това е много интересно предложение. Мисля, че Аз имам въпрос, който искам да отправям на комисията. Първо, да уточна точ... какви са точно прогнозите и второ, какво става с тези 40 милиарда? Те ще бъдат и включени в бюджета на кохезионната политика или не? Така, ако обичате, дайте ги в писмен вид. На практика комисията не е променила нещата, просто е добавила ни технически специфики. Чек сега. Да, това наистина е в становището на комисията, но ние знаеме, че проблемите идват от съвета, така че аз бих помолил комисията да ни отговори в писмен вид какво е положението днес има ли някакви е, възможности, има ли някакви предвиждания, ще се променят ли нещата. Да, ще помолим комисията, комисията да ни представи в писмен вид е, докъде, докъде сме стигнали. Просто много ви моля помолете комисията и комисара да ни информират до къде са стигнали нещата. Какъв е бюджетния е, предвид е, бюджетния контекст. Има ли други коментари? Няма. Благодаря, колеги. Надявам се, че през следващите няколко дни ще внесете вашите изменения, ще ги разгледам другата седмица и ще продължа да работя с докладчиците Сянка и различните политически групи, за да можем да се обединим около компромиси, които да затвърдат нашата позиция. А, край, краен срок за внасене на измененията 17 юли. 17 юли 12 часа. Това доколкото, ако не греша, е следващия вторник. Така, Маркос е тук. Първо коментарите на Маркос, които чухме, а сега ще продължим дискусията. Виктор Бощинаров го няма единственият, Имам един единствен докладчик в с, тук сред нас и сега му давам дума. Sorry? Uh, I'm sorry, I, I invited you. Аз ви, ти, ви дадах думата просто. Благодаря много, госпожо председател, дами и господа наистина тази дискусия е огромно значение в този момент. А, финансирането на този инструмент е много голямо. Три пъти повече средства, три пъти повече средства са, из, са отпуснати, отколкото в предишният период за е, проекти, свързани с е, транспорт. 12 милиарда. Само 10 е, милиона ще се отпуснат за ICT. И аз мисля, че трябва да включиме новите технологии и така наречените интелигентни мрежи в проекти. Аз също, същевременно освояването на средствата ще е малко трудно, защото е, са необходими са необходими най-различни разрешения и ем, удостоверения за е, осъществяването на различните проекти. Системата е много сложна. Вчера по време на е, гласуването приехме едно изменение за трансфер на 10 милиарда към кохезионната политика и постигнахме и компромис до кохезион, кохезионната политика, значи ще остане в сумите, които ще бъдат отпускани на държавите членки и кохезионната политика ще бъде обект на дискусия между комисията и съответните държави е, членки. Струва ми се също така, че трябва да бъдем и по-гъвкави и за това трябва наистина проектите да бъдат обект на дискусии с държавите членки, за да особено, що се отнася до проектите свързани с транспорта, да се взимат предвид националните специфики, особености, условия. Същото въжи и за проектите свързани с енергетиката. Затова аз мисля, че мерките, ни, ни, нисковъглеродните мерки, трябва по-скоро да бъдат заменени с, с е, мерки, свързани с намаляване на емисиите. Това е мнението на нашата група. Виктор Бощинаро има думата. Благодаря. Благодаря, че закъснях. Извинявайте, че закъснях. Ще започна първо с, като ци, цитирам докладчик. Вчера направихме грешка. И в регламента за общите правила, и в и регламента за кохезионната политика бяха включени изменения, които според мене трябва на практика да служат за основа на бъдещите ни преговори с съвета, когато ги приемам, разбира се. Така че аз мятам, че наистина това трябва да бъдат принципите, основите на нашите дискусии. Така че това въобще не е грешка, това е едно много, ум, един много уместен компромис, струва ми се. Де да правихме все такива грешки. Сега искам да благодаря на господин Пипър за изработения доклад. Аз го прочетах много внимателно. И, и аз им и много колеги вече от, от различните политически групи изразихме е, становища и по-специално има доста спорове и доста противоречиви мнения за трансферите. И дали въобще да има такива трансфери. Друг важен проблем е доколко държавите членки могат а, да участват в а, процедурата за на, взимане на решение относно осъществяването на проектите. А, така че компро... вчерашният компромис, както вече казах, а, изиска средствата да бъдат включени в цялостната сума за държавата членка, а не да бъдат трансфер. И съответно държавата членка да може да изрази своето съгласие и мнение относно съществяването на даден проект. Така че и, разполагаме и с, по този начин и с а, средствата и с а, мнението на държавите. Разбира се, а, ще, ще, има, ще има обсъждане между държавата членка и съответната генерална дирекция и така нататък. Това не, не, се от, а, не, не отпада. Друго нещо важно. 30%, 30% за трансграничните е, проекти. По принцип всички тези проекти имат на, на практика трансгранични измерения. Било то в областта на транспорта, на, енергетиката, на енергетиката и така нататък. Но все пак ми се струва, че 30% са прекалено много средства. Защо и докладчика на, на практика не се не представя солидни аргументи за това? Аз мисля, че наистина част от средствата трябва да се отпускат за тези проекти, но не 30%. 30% е прекалено много. Защото и има положението е различно в различните държави членки, има а, държави членки, които са изправени пред огромни проблеми, които имат много трудности, други, които имат по-малко трудности, така че трябва да бъдем гъвки. Сега сме в един така начален етап на работа. Е, след като доклада бъде представен, ще работиме и по измененията. Но моето послание към докладчика и всички от тези, които са страни по този доклад, комисията, съвета е следното. Тези проекти са много важни. Трябва инструмента за сближаване да бъде използван и прилагане. Но има е, и включително е, предложения да се премахне този инструмент. Така че ние всички трябва да работим за постигане на едно компромисно споразумение за прилагането на CEF, защото ако има прекалено много е, е, спорове и разногласия, ще се постави под е, заплаха съществуването на, на инструмента. Така че. и нашата комисия по транспорта и генералната дирекция съответно трябва да осъзнаят необходимостта от постигане на компромис. Трябва да направим всичко възможно, за да постигнем наистина един такъв компромис, защото е, прави регламента за общите правила всъщност ще бъде основното, основният документ, който който ще е, управлява целият процес. Но при всички случаи е много важно да постигнем компромис. Thank you very much, Marcus. I think this is... <laughs> Ламбер Ван Нистелрой, благодаря много. Мисля, че тук имаме едно ясно доказа, че е, е, тук виждаме, че е, нещата не са сигурни, докато не се материализират. Именно за това а, трябва много сериозно да обсъдим инструмента за свързване на Европа, защото в крайна сметка ставаше дума за 30%. Има важни връзки, които са е, презгранични и трябва да се а, е, направят. А, е, те са и железопътни и прочие. Трябва да има такъв фокус. Вчера казахме, хайде да се движим крачка по крачка, малко по малко. Това означава следното. Ако Европейската комисия не ни отговори, в крайна сметка не е толкова трудно. Европейската комисия може да отговори, точно както стана при въпроса на Маркос дебата за многогодишната финансова рамка. Така че хайде комисията да ни разясни нещата. Това в кохезионната политика ли е или не? Има ли решение? Е, не. Текста, който получихме тази седмица, е такъв, че всичко си е такова, каквото си е било и по-рано, т.е. също толкова неясно. А пък нашият подход е съвсем ясен. А ако комисията не дойде при нас, няма как тия средства да се заделят. Както казва господин Буштинаро в своя доклад, ние сме отворени на е, преговори, готови сме е, на преговори, обаче хайде да дойдат тук комисията, да дойдат комисарите, хайде да дойдат тук. Ние сме със законодател да ни убедят в правотата си. Маркос пита, какво може да бъде е, Зато е, премесен от едната е, в другата група средства. Честно казано, не виждам тук особени противоречия, но искам разяснение от страна на комисията. Ето, точка 15. Трябва, например, да се каже, че тук не се правят смесвания с горните граници. Той е сорт неща мисля, че комисията е длъжна да дойде да ни обясни текста си. Ето, вчера при гласуването ам, почнаха да ми се обаждат по телефона и да ме питат защо така сме гласували. Аз попитах, ама не сте ли чели работния документ? И аз казах, добре, ние сме готови да дадем подкрепата си, а, да има повече леверидж от по-рано, обаче не забравяйте, че нашия работен документ бе представен през ноември миналата година и от тогава до сега от комисията не сме получили нищо. И какво? Ние се отказваме от отговорностите си, така ли? Въпреки, че настояваме за споделено управление. Да, така че в никакъв случай не сме направили грешки вчера. Вчера заявихме своята позиция. Има една покана. Тук става дума за мандат. Това е мандат за преговори. Ако имаме мандат, от който сме доволни, трябва да го подкрепим. И така, както каза Маркос, дайте да видим докъде можем да стигнем, но мисля, че е крайно време и от срещната страна да се задвижи по-конкретно комисията. Не мисля, че трябва да се подкрепи идеята на Маркос да има по-специално внимание за трансграничните райони и за 30%. По-добре да сме конкретни. Вчера се придвижихме точно в същата посока. И последният ми коментар е следният. Ако искате да помогнете, за свързването на южната част на Европа и северната част на Европа, имайки предвид, че на юг има много голям потенциал за слънчева енергия – тогава трябва това да се направи. И последния ми коментар. Ако Европейската комисия не разясни нещата, целият инструмент за свързане на Европа ще се издъни. Не аз съм този, който иска разяснение. Всъщност мисля, че комисията поставя под заплаха цялата идея, защото тук става дума за Рубикон – и от другата страна е съветът. Така че комисията трябва да се задвижи. Благодаря. Преди да дам думата на Ян, трябва да кажа, че на 12 юни написах писмо на комисията. В него поисках разяснение. Преди един месец беше това. Ян, заповядайте. Yes, uh, uh, uh I think that... Струва ми се, че че трябва наистина да подготвиме нашата позиция, да я изясниме, да знаеме е, откъде тръгваме, къде отиваме. Необходимо е. е. Този инструмент е необходим за изпълнение на европейски проекти, на трансгранични проекти. Сега, това е първото. Второто са последици. Значи 40 плюс 10 е, милиарда, общо 50, това е сумата, която е, е включена в е, кохезионната политика. Също времено обаче има предложение, което не е свързано само с е, средства, но и с методология. Целта е или да се създаде агенция, или да се използват съществуващите агенции за управление на тези европейски проекти. Аз мисля, че трябва наистина да се а, помисли необходима ли е нова агенция или може да се използват а, а, средствата на съществуващите агенции. Значи това е първия. Второто. exist in Въпросът свързан с горния таван на средствата, но това е въпрос на споразумение между държавите членки. Е, комисията предлага 2,5, но този, този, това предложение в момента се обсъжда. Но по то, и по този начин се поставя горна граница на всички, на, на, на, на цялостните средства предназначени за кохационната политика, независимо дали това ни се харесва или не. Това просто е едно политическо решение. Така че... Това е положението. Колкото и да не ни се, да не ни се иска, това е. и това е един основен компонент на цялата кохезионна политика и ограничения за кохезионния фонд. Е, единия, един комисар каза средствата се взимат, другия каза средствата се дават. Така че аз мисля, че призива на Ламберт е много ясен. Но в крайна сметка не, не за да стане е важно дали, дали, дали средствата са дадени или взети. В крайна сметка кохезионните средства са за финансиране на големи проекти и това по силата на разпоредбите от мастерския договор. Така че ако средствата по кохезионния фонд се намалят и тези средства се биват трансферирани на друго, към друго, тези средства вече не са за кохезионния фонд, нали? Не са за кохезионните средства. Или пък Това може да са средства, които да отидат за, да речеме, псевдо или подобни на кохезионните а, проекти но а, при всички случаи това вече не са средства по Кохезионния фонд. Така че. Аз лично се противопоставям на а, изтеглянето и на, или на взимане на средства от Кохезионния фонд, защото по проекта сам по себе си е отлично. Трябва ли да променим и целият списък на проектите? Сега раз... Така че аз съм против прехвърлянето на тези 10 милиарда към други е, проекти или към други фондове. Вчера ние се споразумяхме по една методология. Защото на практика какво, какво, какво излиза? Този, който най- най-пръв поиска а, средствата, е най-добри и той ще ги получи. Така че. Но това е. Но как можем обаче да обсъждаме е, едно предложение без да разполагаме с цифри? Ние не можем просто така да говориме за е, цифри по принцип, като Хикс. Така, ние не, ние не можем да обсъждаме нещата, като имам предвид, че е, поначало разполагаме с 40 милиарда. Така че. Аз подкрепям е, инструмента за сближаване и за свързване на Европа като такъв, като Но от друга страна смятам, че трансфер на кохезионни средства, трансфера на кохезионни средства на, на, на практика ще разстрои цялата система и ще сгромоли структура. Защото в крайна сметка проектите се осъществяват не от агенциите, а от държавите членки. Така че трансфера или отнемането на средства от Кохезионния фонд ще разруши цялата система. Благодаря. Ричард Себер. Благодаря, госпожо председател. Извън проблемите, които бяха изтъкнати, е, трябва е, все пак е, да се засиля системата на всичките и слаби места. Става дума за гранични райони и държавите членки, които искат да се включат, да приложат тази мрежа, но това, мрежа, но това може да стане само ако има трансгранично измерение. Доста често няма средства, да речем, изгражда се магистрала само до границата. Предложението на Марко Пипер е много добро, дава възможност да се разрешат именно подобни ситуации. Особено ми допада изменение девето. Наистина ще можем да работим с европейските а, средства. А, сега по изменение 12 става дума за обществени поръчки и трансгранични проекти. Знаем колко са сложни този вид поръчки, техническа гледна точка как ще бъдат разрешени. А, тези власти, които организират подобни търгове, казват колко е трудно, защото трябва да се спазва не само европейското законодателство, но и националното. Идеята сама по себе си е много добра, но на практика как ще се осъществи? Как да се изгради път покрай по крайбрежието, като се пресича и граница. Друг въпрос до Маркос и комисията е отправен той. Продължителността, срока за предоставяне на разрешителни. Знаем, колко големи проекти има, които се осъществяват за много дълъг период от време, понякога до 10 години. Да речем пътно строителство или железопътна мрежа. И има предложение за свиване на срока при енергийните мрежи до 3 години защото знаем какво е въздействието върху околната среда. Нека и процедурите да се ускорят, защото ако получим средства през 2014 година, първите проекти а, са готови чак през 2024 година, а, става безмислено. Трябва да се окаже натиск на държавите членки, така че да се действа на единно гише и проектите да бъдат изготвени в рамките на 3 години и след това да се прилагат на практика. Благодаря. Благодаря. Сказаното от господин Зебер ме провокира да се изкажа. Всички тук в комисията и Ламберт подчерта това mehr. това, към което се стремихме вчера, ако не беше постигнал компромиса, този механизъм нямаше да може да се приложи, защото много изменения настояваха за пълно отпадане на този текст, а ние постигнахме компромис. Надявам се в становището на Маркос Пипер да се включи това. Действително, държавите членки предпочитат да има централен, централизиран подход, но благодарение на вчера постигнатото компромисно решение могат да се обвържат и двете гледни точки. И в специализираните комисии, парламентарни комисии, трябва да се направи всичко възможно, за да се възприеме подобен подход. Надявам се, че Транспортната комисия ще го възприеме и ще обсъди възможностите за съчетаване на двете. Би трябвало това да се гласува и ще се стигне до дискусии в съвета. Важно е да останем отворени готови за компромисни варианти. Благодаря ви. Благодаря много. Комисията иска ли да вземе думата? Не виждам кой е представител на комисията. Стефан Wakia work for DG Move with Mr. Paquet. Unfortunately, he is uh, held up in another meeting. He was not благодаря. Замествам господин Паке, който, за съжаление, трябваше да присъства на друго заседание. Привесвам повечето елементи в доклад на господин Пипер, няма да ги изреждам, но като цяло смятаме, че добре е да има синергизъм с Европейския фонд за регионално развитие. 60% са за трансгранични дейности, така че не е проблем да се е, подчертае съсредоточаването върху трансграничните проекти. Разбира се, имаше много дебати за 10 милиарда. Е, тук искам да подчертая, че така нареченото прехвърляне на 10 милиарда от фонда за кохезионна политика към е, фонда, към инструмента за свързване на Европа трябва да се разглежда като бюджетен артефакт. Това означава, че средствата не са предложени от комисията за включване в кофизионния фонд, а те по принцип са си предвидени да се използват в инструмента за свърждане в Европа. Самият бюджетен ход за включването им първо в кохезионната политика и след това да се прехвърлят е, цели следното положителна дискриминация за страните, в които са необходими тези средства да, за да може средствата наистина да отидат само за тях и след това да се гарантира конкуренция между проектите. Единственият начин да има положителна дискриминация за държавите членки, които, е, са, които правят проекти по кохезионна политика, е да може е, да, да се направи така, че средствата да отидат първо в Кохезионния фонд. Второ, целта е да се използва по-високата съфинанс... ставка за съфинансиране по Кохезионния фонд. Иначе няма как тези две неща да се направят в инструмент за свързане на Европа. Иначе сме обвързани с принципа за равното третиране. Ако имаме предложение за по-висока ставка за съфинансиране, тогава нарушаваме правната е, уредба, така че е, за това е, дебата дали или не на мерките за управление се прилагат или не към тези 10 милиарда, според мен тук е ненужен, защото смятам, че тук говорим по-скоро за бюджетно оперативизиране влизат средствата в Кохезионния фонд и след това директно се насочват към инструмента за свързване на Европа. Това е просто една оперативна мярка. Комисията действително предложи инструмента за свързване на Европа да бъде включен в, в функция едно на бюджета под функция кохезионна политика. А, виждам, че има предложението той да се премести в едно а това не съвпада с предложението на комисията. Комисията, разбира се, не, не, казва, че да, и тези средства трябва да са по съвместно управление. Съвсем ясно се казва, че въпреки, че попадат в същата подфункция, като кохезионната политика, а, те ще се управляват по друг начин. Няма противоречие. От 90-те години работи Кохезионния фонд. Е, не е имало споделено, е, споделено управление, е, управлението било само от комисията, централно а, и а, решенията са били вземани спрямо всеки отделен конкретен проект. И така, а, тук се казва съвсем конкретно, че по Кохезионния фонд могат да се финансират бю... проекти за мрежите, за трансевропейските транспортни мрежи, така че всичко това означава, че много точно се спазват се спазва и буквата на договора. От тук нататък, що се отнася за делянето на средства за конкретни цели, за включването на условия, за да може действително проектите да бъдат завършени, а, опитвали сме го, но не води до резултати. Можете да се опитате да го въведете отново, но ние знаем, че няма да има резултати. Всичко това само ще означава свързване на с вътрешния, изискванията за вътрешния пазар. Просто няма как да стане. Много добре знаем, че ако искаме транспортната система да стане по-устойчива за в бъдеще, ако го сложим като условие, това просто няма как да се покрие. Какво? Кой ще падне жертва? Западната част на континента, където инфраструктурата е много по-добра или какво? В някои страни просто няма необходима трансгранична инфраструктура, за да се свържат с общия пазар и нямат необходима инфраструктура, за да има по-устойчиви видове транспорт. И въобще, кой ще спечели от този подход парите да се запазят е, под правилата на Кохезионния фонд. Крайният резултат ще бъде, че тези държави членки, в които най-много са необходими парите от Кохезионната политика, ще бъдат най-ощетени. Ще предам поканата е, господин заместник, председателя на комисията, комисарят Калас да дойде тук и да разясни нещата и приключвам до тук. Благодаря. Благодаря. Господин Киф, ако правилно разбрах името ви, в тази комисия решаваме какво да обсъждаме и какво да не обсъждаме, така че ако вие ни казвате да не обсъждате, да не обсъждаме нещо, трябва да ви предупредя, че не е ваше То Сега, що се отнася за преминаването на средствата през Кохезионния фонд, ясно има, тук ясно се вижда, че наистина имаме е, много голяма нужда от обяснение от Европейската комисия. И, честно казано, сме готови да замразим всички преговори, защото не всичко а, е, се разяснява. Всъщност, а, е, имаме усещането, че не ни се казва истината. Давам думата на Констанца Крел. Да, ако все още живеех в ГДР, нямаше това да ми се случи, защото нямаше да бъда депутат. Но какво? Това са е, тези приказки нищо не означават. Е, в крайна сметка, все още ние е, участваме в съвместното взимане на решения. Комисията има възможност да прави предложение, но решенията европейските депутати ги взимат заедно с съвета. А, така че, може би е вечер на а, чаша питие могат да се говорят подобни е, приказки, но мога да кажа, че Ян е напълно прав, че се страхува от това. И ние зададохме въпрос на комисаря, той трябваше да е тук заедно с комисаря Хан и смятам, че това няма да е последната дискусия по тази тема. Но механизма в крайна сметка може и да не се осъществи, но това в интерес на Съюза ли е, питам аз. Така че, нека да има малко повече гъвкавост в работата на комисията. Благодаря. Преди да дам думата на докладчика, има ли друг желаещ? Виктор. Мадам Че, Госпожо председател, току-що ни казаха, че въпреки, че няма цифри, въпреки, че не се знае какъв ще бъде бюджета на кукоземната политика, си ясно е, че няма да, че няма да има и 10 милиарда евро. Значи, или тези 10 милиарда не съществуват или ще, ще бъдат трансферирани някъде. Нещо да се каже преди да са завършили преговорите. Казва ни се, че ще има 10 милиарда по-малко. Аз намирам, че това е недопустимо. Второ. Аз, както и много от вас, опитахме да убедим и двамата комисари, и двете генерални дирекции да дойдат тук и да се опитаме да постигнем един компромис и да имаме един единен подход. Но, за съжаление, подобно нещо не можа да се случи. Не може да не може, не може да ни се казва това е или това е, или край. Или приемате, или не. В крайна сметка, председ парламента е със законодател. така че аз мога само и единствено да подкрепа казаното от Констанци по въпроса. А, но... Някой друг? Или Маркос? Маркос. Благодаря, госпожо председател. Да, малко се забавлявам от това, което се случва. Обикновено аз винаги избухвам и съм по-емоционален, но пък сега се радвам, виждайки и други колеги да изпадат подобна позиция. Искам да привлека вниманието ви върху рисковете. Ако наистина се откажем от тези 10 милиарда по някаква причина, ще изпаднем в парадоксална ситуация. 21 милиарда за механизма в по-богатите държави с правно обвързващ характер и държавите членки в определен срок ще трябва да приключат проектите, така че на Запад ще разполагаме с тези средства – а, източноевропейските пазари да не успеят да се включат. Но ако това не се случи, няма да могат да се ползват от механизма. Компромиса по член 50 или по 88, 50-то изменение – аз бих казал следното. Могат да се разходват тези средства съгласувано с държавите членки, като се спазва процедурата е, за конкуренция. Изключително важна е тази процедура, ако искаме да бъдем по-ефективни. Иначе нещата ще се текат както обикновенно но нищо няма да, нищо не принуждава държавите членки да бъдат ефективни. Е, от седмици очакваме предложение от комисията, но аз гледам нещата от е, други хъгъл. И е, имаме възможност да предлагаме нови идеи. Аз не съм юрист, аз съм политик и правя каквото мога. И е, аз е, не съм в състояние да предлагам условия, е, решения за обществените трансгранични поръчки. А бих ли могъл да говоря без да се шушне около мен? конкрет gemacht werden. Und so kriegen wir es auch hin für die Grenzregion. Grenzregionen. Смятам, че може така да се действа и при трансграничното сътрудничество на базата на идеите, описани от комисията. Тя трябва да транспонира идеите, които ние формулираме. Аз не съм в състояние да го направя, тъй като не съм юрист. Всички, които се страхуват от това, че този доклад налага нежелани решения, Отбелязвам си това. 88 член и 50-то изменение. Ако можем да въведем тук принципа за конкуренция, съм съгласен. Предлага се поетапна процедура. обществени поръчки, търгове на различни е, нива и може би в тези региони ще се усъвършенства административния капацитет. Е, може би комисията е, трябва да даде приоритет на увеличаване на този капацитет. Мисля, че това е един от малкото европейски инструменти, които се нуждаят от централизирано администриране. Аз често критикувам европейските агенции, но мисля, че тук ще се стигне до добавена стойност. И трябва да се стремим към компромис, който а, да даде възможност за достатъчно участие на държавите членки, да не се загърбва а, аспекта сближаване. По отношение на е, граничната стойност на тавана не ми стана много ясно, но трябва да дадем ясен сигнал. Може би не тук е мястото, но е, можем да кажем, че е, не искаме да има таван на пределна граница на средствата, предоставени за механизма за свързване на Европа. Всъщност това е становището на една комисия. Е, това не е резултат от е, цялостното обсъждане. Благодаря много, Маркос. Колеги, искам само да ви кажа какъв е графика. Ще го... Комисията по транспорт ще гласува този доклад на 5 ноември. А мисля, че ние можем да излезем със становище на 10 октомври. Пред, преди това ще проведем заседание на 18 септември, така че до на 18 септември можем да имаме пак обмен на мнение, да поискаме от комисията окончателното изстановище и да гласуваме на основата на получената информация. Така че аз мисля, че трябва да поканим комисара, за да изясни нещата, за да няма недоразумения. По, този начин, начин ще разполагаме с достатъчно време преди приемането на доклада от а, Тран и въобще ще имаме достатъчно време, за да не а, правиме някакви е, грешки. Ще видим кой ще дойде на, на нашата покана на 18 септември. Сега приключваме с тази точка. Благодаря, Маркус. Колеги, имаме още два доклада на Рамона Манеско, която е няма. И тя не е упълномощила никой да вземе думата вместо нея, но просто може би да кажем кога са кога, до кога трябва да се внесат а, промените. И три-трите доклада ще ги диктуваме само. Да, има, има промяна. На 17 декември ще гласуваме в ИМКО, така че просто е, а, гласуването беше отложено. Днеска ни уведомиха по имейл от е, секретарята на комисията, защото има, но има много изменения и затова просто гласуването се отлага. А, е, а, значи ако има проблеми, на вас ще се сърдиме после. Така че, ако сте съгласни, е, колеги, тъй като Емко е отложило гласуването, доколкото първоначално нямаше възможност за отлагане, но сега има. Така че в такъв, такъв случай минаме към последната точка от дневния ред. Разми. Това е следващото ни заседание на 17-18 септември. Благодаря ви много. Пожелавам ви приятно прекарване на лятото. А, и закривам заседанието. Благодаря на преводачите. Благодаря на